Uh, <coughs> uh, dear colleagues, in my capacity... Уважаеми колеги, като председател на Комисията по правни въпроси, искам да приветствам кандидата за комисар госпожа Юрова в Европейския парламент. Искам да приветствам и господин Клод Морес, ръководител на Комисията по граждански права, госпожа Вики Форд, председател на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, председателят на Комисията по права на жените и равенство на половете и членовете на техните комисии, с е, които провеждаме това съвместно изслушване. Най-напред. Госпожа Юрова е, е чекиня като мен и за това искам да ви помоля да произнасяте името и госпожа Юрова. Убеден съм, че кандидат комисарят ще ви бъде благодарна. Госпожа Юрова е кандидат за комисар за много обхватен ресор. Според мен много важна част от него е гражданското право, за което отговаря моята комисия. Очакваме редица сериозни инициативи, като трансграничните плащания. Това е въпрос, който следва да се актуализира. Новия комисар ще отговаря и за фирменото право. Европейския парламент проявява огромен интерес и към тази област, особено що се отнася до корпоративната социална отговорност. В съответствие с насоките за утвърждаване на комисията, парламентът оценява кандидат-комисарите възоснова на общите им познания, европейски ангажимент и липчната независимост. Също така оценява познанията им по съответния ресор и комуникативните им умения. Преди изслушването кандидат комисарят отговори в писмен вид на въпросник. Писмените отговори са раздадени на депутатите на всички езици. Депутат, изслушването ще премине последния начин. Кандидат комисарят ще е, направи встъпително слово от не повече от 15 минути. След това в края на изслушването ще има 5 минути за заключително заседание. След е, встъпителните думи ще има време за 45 въпроси. Всеки въпрос ще бъде с продължителност 3 минути, в които влиза една минута въпрос и 2 минути отговор. Не предвиждаме възможност за допълнителни въпроси, нито за въпрос привлича вниманието на председателя. Искам да помоля както кандидат комисария, така и депутатите да се съобразяват с тези ограничения. Въпросите ще бъдат задавани от съответната комисия в средната последователност. Комисия по Комисията Либе по граждански права, Комисия по правни въпроси, Комисия по защита на потребителите и вътрешен пазар и Комисия по равнопоставеност на половете. Тъй като има предвиден превод, всеки може да говори народния си език. Молим ви да не говорите твърде бързо. Господин Мораес има думата. А, процедурен въпрос. Благодаря, господин председател. Имам въпрос, който може би се дължи на нещо, което не разбирам. За моята група моята група е, разбра, че е, ще започнем с комисията по правни въпроси. Въпросът ми е кой е решил да настъпи тази промяна и възоснова на какви правомощия и основания. Вчера имаше споразумение по поредността на въпросите. споразумение между политическите групи. Е, господин Мораес, имате 3 минути за встъпителни думи. Давам думата на госпожа Юрова за 15-минутно встъпително